Уважаеми депутати, уважаеми слушатели от всички краища на Европа, уважаема госпожо кандидат комисар Хелена Дали, добре дошла като кандидат-комисар за равноправие со на това съвместно изслушване, което ще съпредседателствам с госпожа Дорис Николсонова. Радвам се, че комисията Либе, която е подпомагаща, е представена днес. Голям успех е това, че ще имаме специален комисар за равноправието, което е нещо ново за европейските институции. Преди да започнем изслушването, нека да напомня, че в съответствие с, с насоките за избор на комисар, анекс 7 към правилника, парламента оценява кандидатите за комисари въз основа на общите им познания – европейски ангажимент, лична независимост, прави оценка на познаването на съответния ресор и комуникативните им умения. Нека да ви напомня, че преди изслушването кандидат-комисарят отговори в писмен вид на предварителен въпросник. Писмените отговори са ви раздадени на всички езици. Имайте предвид, че Комисията по правни въпроси не е отправила възражение към провеждането на изслушването. Добър ден на всички. Добре дошли на изслушването на госпожа Дали. Приветстваме с добре дошла. Нека да ви представя структурата на дебата. Дали and she will have 15 minutes Първа ще има думата госпожа Дали, която ще разполага с 15 минути за представи своя ресор. След това ще има 25 въпроса от депутати. Тук ще има два кръга. Първия кръг от 7 въпроса ще бъдат зададени от представители на политическите групи. Втория кръг от 18 въпроса е разпределен между представители на политическите групи, в това число представители на независимите депутати. Дебатът ще бъде проведен в съответствие с 5-минутни отрязъци, във всеки от които ще има една минута за въпрос, две минути за отговор от кандидат комисаря и при допълнителни въпроси ще има възможност за една минута за въпрос и една минута за отговор. Ще бъда много стриктна с времето. В ръката ми е чукчето, което няма да се поколебая да използвам, така че следете времето, за да премине всичко гладко. Вчера проведахме първото изслушване с кандидат комисария Шмидт. Всичко премина изключително гладко. Искам да ви уведомя, че има превод на 23 езика, което отразява езиковото многообразие на парламента. Следователно, всички оратори могат да говорят народния си език. Нека ви напомня обаче, че това, което ще кажете, ще трябва да бъде преведено. Следователно, независимо от това какъв език използвате, не говорете твърде бързо, никога не забравяйте, че преводачите ще положат максимални усилия да преведат казаното от вас. И накрая дебатът ще бъде предаван на живо по вътрешния интернет, по интернет сайта на парламент. Ще има, ще има и достъп до видеозапис на изслушването на същия сайт. Сега започваме. Госпожо кандидат комисар, моля ви, не превишавайте 15-те минути, които са предвидени за встъпителни думи. Заповядайте. Уважаеми госпожи председателки, уважаеми членове, за мен е чест, че съм днес пред вас. Никога не съм си представила, че ще имам възможността да обсъждам тема, на която съм посветила политическия живот, а именно равноправието, след като бях издигната за кандидат-комисар с този ресор. В този парламент идеите се обсъждат от различни гледни точки – и съм убедена, че онова, което ни обединява, е много по-голямо от това, което ни разделя. Равноправието е безкраен източник. И всъщност има достатъчно равноправие за всички и можем да го запазим. От друга страна, дискриминацията изключва, маргинализира, и води през членовете на обществото до ръба на пропаста. Дискриминацията е разхищение. Тя ограбва членовете на обществото от добруването, реализацията и благоденствието. Да, дискриминацията вреди пряко на, на хората и малцинствата. Вреди обаче на обществото като цяло тъй като прекъсва връзките между хората, разрушава доверието между тях и ги отчуждава. Създаването на равноправие като самостоятелен ресор е смело послание на новоизбраната председателка фон дер Лайен за това, че тя вижда Европа като континент, където човешкото достоинство, правата на човека, свободите, демокрацията и върховенство на закона се насърчават и излизат на преден план. Европа, в която няма дискриминация. Това е, е следствие от е, първите политически насоки, в които има цял раздел за равноправието с ясни мерки, които трябва да бъдат реализирани по време на този мандат и създаването на първа комисия с равноправие на половете. Новоизбраната председателка изложи своите идеи и ако ми дадете своята подкрепа след това изслушване, аз ще съм готова да работя с работна група за равноправие, която е създадена специално, която ще бъде постоянна работна група и в която ще влизат висши представители на всички служби на комисията и Европейската служба в за външна дейност и ще бъде председателствана от заместник генералния секретар, отговарящ за политическата координация. Ще работи в взаимодействие с кабинета, генералните дирекции, тематичната е, група на високо ниво за равенство на полове и борба срещу дискриминацията, Европейския институт за равенство на половете и и Европейската агенция за основни свободи, за да се реализират всички тези мерки. Освен това, аз възнамерявам да работя с всички вас като депутати от Европейския парламент, както и държави членки и гражданското общество. Възнамерявам да работя в взаимодействие с всички, без да посочвам с пръст когото и било, за да може тази област да получи подобаващото и високо място в Европейския съюз и извън него. По време на разговорите, които проведах с много от вас тук днес, както и с интергрупи за борба срещу дискриминация в Европейския парламент и мрежи от гражданското общество за борба срещу, срещу дискриминацията, установих, че има много, което ни обединява. Е, между нас има съгласие, че ние трябва да засилим решителността си за равноправие на половете и борбата срещу насилието, основано на пола и множествената дискриминация, както и да насърчаваме равноправие въз основа на раса и етнически происход, възраст, е, увреждания религиозни вярвания и сексуална ориентация. В разговорите, които проведах, мнозина изразиха своята подкрепа за насоките на този насор, в това число вертикалните и хоризонтални измерения и ме помолиха да представя подробно идеите си за това как да се реализира. Равноправието трябва да бъде за всички. Всички ние трябва да сме част от процеса на неговото развитие. Европейския съюз е, трябва да продължи да играе водеща глобална роля в тази област. През целия си живот съм правила всичко възможно, за да подобря живота на гражданите. Аз влязах в политиката, е, може би като много от вас в тази зала, когато бях на 17 години, е, пълна с ентусиазъм и ангажираност, изпълнена с идеализъм, с вярата, че като изслушвам, вода кампания всеки ден, ще успея да доведа до положителна промяна в обществото. Много години по-късно аз знам, че тази битка съвсем не е приключила. Научих обаче един важен урок, че истинската промяна е възможна, ако ние политиците имаме коража да осъществим промяната на всички нива на управление. 21 век трябва да бъде векът на равноправието на жените. Преди точно 40 години, през 1979 година, Симон Вел беше избрана за първия за първата председателка на този парламент, една от най-големите демократични асамблеи в света. Днес, през 2019 година, ние трябва да се погрежим жените да имат правото да бъдат равноправни във всички сфери на живота, чрез амбициозен процес за джендър мейнстриминг, както в институциите и съответните резултати от тях. Ето защо, ако ме утвърдите, аз ще използвам своята енергия, опит и убеждения, за да изградя по-справедливо общество в нашия съюз. Общество, в което по думите на новоизбраната председателка, онези, които имат същите стремежи, ще имат същите възможности да ги изпълнят. Знам, че битката не е лесна. Като министър е, за европейски въпроси и равноправи национално ниво, аз положих огромни усилия за борба срещу обществените стереотипи, е, за внасене на законодателни предложения за приемане на стратегии и за съпротива и противодействие на онези, които настояваха инициативите за равноправие да бъдат отслабени. Като комисар аз ще използвам подобен подход и ще работя с държавите членки, за да ги убедя, че мерки на европейско ниво е правилният път, защото Насърчаването на включването и насърчаването на равноправието с европейски въпроси в не по-малка степен от климатичните изменения или економическите кризи. Тази битка заслужава европейски отговор и има нужда от пълното ни внимание. Няколко цифри, понякога цифрите казват повече от думите. В Европейския съюз 31% от жените работят на непълно работно време до голяма степен, защото на тях се пада а, отговорността да се грижат за деца и възрастните. Всяка трета жена е обект на насилие, основано на пола, поне един път. Повече от половината от мюсюлмани, които търсят а, жилища, се чувстват жертва на дискриминация заради първото, и, първото или фамилното им име. 80% от ромите са под прага на бедност. 50% от гражданите с увреждане няма достъп до работа или са изключени. Възрастните получават средно 39% по-малко покани за интервю за работа, дори и когато и имат същия профил като по-млади търсещи работи. Двама на всеки петима транс лица са жертва на насилие всяка година. В, ся, в поне 21 държави членки се осъществяват медицински интервенции за налагане на пол върху интерсексуални деца. Тези груби случаи на дискриминации се осложняват, когато лица стават жертва на множествена дискриминация. Ние трябва да предприемем мерки и да сме на висотата на ценностите на Европейския съюз. Госпожи и господа депутати, Битката за включване в Европейския съюз ще бъде моя лична битка. Няма да се поколебая да използвам всеки възможен инструмент за насърчаване на равноправието и укрепване на европейският ангажимент за включване във всички форми. Работата ми ще бъде насочена в три основни насоки борба срещу дискриминацията във всички области, включване и овластяване на жените, насърчаването на равенство и пълно участие. Всичко това за мъже и жени, расови и етнически младсинства, религиозни и нерелигиозни младсинства, лица с увреждания, по-възрастни и по-млади и лица ЛГБТИ. От самото начало на моя мандат ще търся подкрепата на колегите комисари, за да предложат всичко това, което е необходимо, е, за повече равноправие в Европейския съюз и във външен план. За тази цел през първите три месеца на тази комисия е, ще създам работна група за равноправие. Мандатът ти ще бъде сложн... Е, изграждането на хоризонтален подход към равноправието във всички политики на ЕСА. Възнамерявам работната група да заработи колкото може по-бързо и да е достатъчно обезпечена, за да работи по огромната задача за включване на равенството във всички мерки. Заедно с това ще предложа нова европейска стратегия за половете, която включва нови законодателни предложения. Е, крайно време е комисията да е, даде положителен отговор на, на призивите на депутатите от Европейския парламент и гражданското общество. През първите 100 дни ще предложа нови мерки за прозрачност на заплащането, един от ключовите приоритети по време на моя мандат. Ще настоявам да продължим да се борим срещу е, неравенството в заплащането и в пенсиите, докато не сме е, сигурно, че, сигурни, че това, което сме, не определя нашите шансове да получим равно заплащане като другите за една и съща работа. Като комисар за равноправие ще следя отблизо баланса между професионалния и личния живот и спазването на директивата във всички страни аз искам това да се превърне в успех. Ще продължа да работя през целия мандат по овластяването жените а, и за да а, се преборим с а, стереотипите на половете и възможностите за отглеждане на деца и гриж за възни да се подобрят. Приоритет ще бъде включването на лица с увреждания. През 2020 година се очаква всеки 6 европейски гражданин да има изв... някакво увреждане. Тук аз ще отдам приоритет на изпълнението на Конвенцията на ООН за правата на лицата с увреждания. В момента се оценява сегашната стратегия. Искам да седна с вас, госпожи и господа депутати, за да обсъдим как да тласнем напред тази политическа рамка. Ще направя всичко възможно за приемане на ключово законодателство в тази област. Като министър участвах в безкрайни дебати в съвета по предложения, които останаха блокирани твърде дълго. Хоризонталната директива за борба срещу дискриминация беше предложена преди повече от 11 години. Директивата за жени в управителните съвети от 2012 година, предложението за присъединяването на Европейския съюз към Истанбулската конвенция на Света на Европа от 2016 година. Как можем да обясним това на своите граждани? И в тази рамка не, не бих ли, не е ли редно да мога да премахна оставащите препани камъци и да убедя скептичните държави членки в Съюза, че няма да се поколебае да търся нови средства и ще предложа ново законодателство. Ние дължим тази политическа промяна на гражданите, които са изключени, които се борят да свържат двата края заради дискриминация или страт от насилие. Равноправието не е игра с нулев резултат. Овластяването на жените и лицата от малцинствен происход са полезни за всички. Приветствам включването на въпросите на джендър мейнстриминг в писмените въпроси за целия колегиум на комисията. Е, това е единствения път напред. Благодаря. Благодаря, госпожо Тели, за вашата презентация. А сега преминаваме директно към въпросите от политическите координатори. Давам думата на Франсис Фитчералд. Госпожо Тали, вие сте познати в Малта като министър по равноправието. Аз бях много дълбоко впечатлена от срещата си с вас. Е, Вие говорихте за това, че ние като парламент следим Малта по два въпроса най-напред. Най по въпроса за убийството на журналистката Дафна Галиция. Нейното семейство гледа днес и ние сме заинтерес, заинтересовани от това, това разследване да бъде доведено до добър край. Как вие като комисар ще осигурите прозрачността на това разследване? На второ място, панамските документи. Какви полуки си изведохте от момента, когато правителството трябваше да действа? Как ще приложите тези полуки на практика? Благодаря за вашия въпрос и благодаря за добрите думи. Трябва да кажа, че чувствата ни са взаимни. Да, убийството на Дафне Карлана Галиция беше брутално престъпление, убийство на жена. И трябва да кажа, че това бяха изключителни обстоятелства, които изискват изключителни мерки. Наистина, ние искахме да имаме участието на европейските институции в разследването, като Европол и НФА, е. и как, както и на международни институции ЦРУ, НФА и трябваше да разследва според мен, защото те имаха съответния опит. Те трябваше да обучават нашите хора по отношение на съдебно разследване, на съдебно-медицински анализи. И трябва да кажа, има напред. В, в рамките на 50 дена три лица бяха арестувани и бяха задържани. Бяха обвинени е, процесът продължава, разследването продължава, но що се отнася до другата част на въпроса, аз ще направя всичко възможно да гарантирам свободна преса, без сплашване, без натиск. На втория въпрос. Дали съм съгласна с това, което бе направено. Аз не съм съгласна, аз щях да действам по друг начин. Аз винаги съм се застъпвала за прави, прав, върховенството на закона, доброто управление и демокрация. Като министър настоявах за въвеждането на комисар по стандарти в обществения живот, което се случи. Извинявайте, аз съм много строг още в самото начало. Искам да ви напомня, че имаме това правило. Една минута за въпроса, две минути за отговора една мин... и по една минута за допълнителен въпрос и отговор. Така че моля да напомня на всички колеги да уважават правилата, както и кандидат-комисарката. И така, Франсис Фейчералд има думата за допълнителен въпрос. Да, благодаря за отговора. Естествено, централно място заема върховенството на закона в стратегията за равнопоставеността между половете. За това и зададох този въпрос. Но ако се върнем към стратегията за равно, равенство между половете, Искам да ви попитам в подробности как смятате да създадете тази стратегия, на каква методология ще стъпите, с кои неправителствени организации ще се консултирате и какъв график възнамерявате да следвате. Благодаря. Има много неща, които трябва да направим, но стратегията за равнопоставеност между половете включва прозрачност при възнаграждението, насилието на, на жените, равнопоставеност при пенсиите, стереотипи при половете. Не може да създаваме законодателство, ако не променим нагласите и културите. Така че ще има специална специален раздел за това как да се третират стереотипите. Ще има и глава за усъвместяване на професионалния със семейния живот. Това ще е всичко предмет на нашия мандата. мандат. Естествено и равнопоставеността между половете ще е част от стратегията. Госпожо Регнер, имате думата за вашия въпрос. От името на социалистите и демократите задавам следния въпрос. Европейската стратегия за равнопоставеност между половете заслужава повече от един допълнителен въпрос, за това ще продължа. Вие е, казахте, че тази стратегия ще е между вашите приоритети. Може ли да гарантирате обвързваща комуникация от комисията какви ще са начините, инструментите за, при, за прилагане на тази стратегия, какви ще са реперите, какви ще са надзорните механизми. И що се отнася до директивата за жените в управителните съвети, те ще бъ, тя ще бъде ли так от, е, част от тази стратегия? Как ще промените отношението в съвета, за да постигнете целта от 40% жени в управителни съвети? Отговор. Естествено, аз ще работя блок върху директивата за жените в управителни съвети. Жалко е, че тази директива, по нея се работи толкова дълго. Спомням си, че една от първите, едно от първите действия като, ми като министр беше да променя е, отношението на моята страна към тази директива. Искам да напомня за моя ангажимент при работата по тази директива. Така че аз ще се ангажирам с държавите членки и ще се концентрирам върху допълнителната стойност на тази директива, за да деблокирам отношението в съвета. Вие ме запитахте за стратегията за равнопоставеност между половете. Тя ще бъде естествено много важен, много важна стратегия за всички нас. Тя много скоро ще бъде факт. Вземам предвид заинтересованите страни, консултациите с тях, ще съдълбоча отношенията си с тях и ще развия съответните инструменти, за да може този въпрос да залегне във всички законодателни инициативи на Европейския съюз. Ще работим с групата, работната група по тази тема с всички останали генерални дирекции в комисията, за да може да осъществим наистина равнопоставеността между половете. Допълнителен въпрос. Сега директивата за жени в управителните съвети. Ще предложите ли промени в текста, който от много години вече се обсъжда? И планирате ли други мерки, за да постигнете е, равнопоставено представяне на мъже и жени в европейските, на европейските най-високи постове? Мисля, че това е балансиран, балансирано предложение. Ще говоря с всички министри, които са изявили резерви до момента и ще ме оста... настоявам за общ подход в съвета. Thank you very much. Now I'm just taking back the word as uh, chair and uh, give the word. Добре. Сега давам думата е, на госпожа Ерен Толерет от Обнови Европа. Comme vous l'avez bien dit, tout... Добър ден! Както правилно казахте, преди 40 години Симон Вей бе избрана за първа жена председател на Европейският съюз, която посвети живота си за отстояване на човешките права. Тя е наша, тя е като икона за нас. вчера в Марокко бе осъдена на една жена за аборта. Но в Европа дори много жени нямат достъп до сигурно сигурен аборт, както въпреки, че това е право на жената. Човешките права включват и правата на жените. Ако сте избрана, какво ще направите за достъп до е, репродуктивни права? Как ще направите? как ще работите, какво ще направите за включване на тези права в една бъдеща стратегия, свързана с здравеопазването и на жените по в частност. Както правилно казахте, правата на жените са част от човешките права. Аз самата съм убедена феминистка и ви обещавам, че ще направя всичко възможно, за да защита репродуктивно здравните права на жените. Това ще стане предимно в диалог с комисаря по здравеопа... натоварен за здравето като преодолееме всички препятствия. Мисля, че когато човек е убеден, винаги намира а, други, които да го подкрепят. Трябва да изпълниме и ангажиментите по силата на целите за устойчиво развитие на Обединените нации, свързани с репродуктивните права на жените. Така че ще бъдат всички, взети всички мерки за отстояване на тези права. Uh, Допълнителен въпрос. Всички тези атаки като цяло са атаки против равнопоставеността между половете, против свободния избор за това как искаме да живеем своя живот. Какви мерки, какви действия ще предприемете срещу всички такива атаки, които накърняват избора на хората за равнопоставеност между половете и да живеят свободно. Мисля, че трябва да сме решими с нашата работа и трябва да се противопоставим на тези атаки с решителна борба – трябва да намерим съюзници, да създадем коалиция на добронамерените и да продължаваме да не се предаваме такива неща. Всички тези неща се случват, но трябва да сме силни и да се борим. Uh, speaker... Следващият колега е оцелените госпожа Алис Бан Кунке. Благодаря, госпожо Дали. За да се постигне равнопоставеност между половете, трябва наистина да се създадат съюзи. Има различни форми на дискриминация срещу ЛГБТИ хора, цветнокожи хора, жени от различни миграционни общности. И тези проблеми не са все още отворени проблеми. За тях няма решения от Европейския съюз. За първи път имаме комисар, който да отговаря за равнопоставеността, но, но расовата равнопоставеност не, не фигурира във вашите ангажименти. Вие ще се застъпите ли за хоризонталната директива, тя да бъде приложена? Как смятате, че ще създадете мнозинство, за да преодолеете блокажа в съвета? Какви конкретни мерки ще предприемете? И ако не успеете, ще предложите ли нова директива? И освен това, ще се ангажирате ли с междудисциплинарен подход, общ за обща защита срещу дискриминация от какъвто и да е вид. Комисарката има думата. Хоризонталната директива I speak about the horizontal anti-discrimination directive. Е, хоризонталната директива по... за борба против дискриминацията. Най-напред искам да изчакам резултатите от съвета по заето социална политика, здравеопазване, защита на потребителите. Там ще бъде обсъдена тази директива. Това ще е съвета ЕПСКО, след което ще предприема действие за деблокажа на тази директива. Вие правилно подчертахте, че дискриминация все още се случва и защитата против дискриминация, тази защита не е гарантирана, не е достатъчно. Естествено, това е предизвикателство, защото е необходимо единство в съвета при вземането на решение, но аз ще говоря с всички министри, защото трябва да намерим път напред и то бързо. Хубаво е, че имаме група на високо равнище, която работи много пълсотворно и е важно да имаме силни органи, които да работят по въпросите за равнопоставеността. Но аз в своите усилия ще се насоча именно върху деблокирането на тази директива. Допълнителният въпрос. За да организирате и мобилизирате подкрепа за тази директива. Вие ще трябва да получите и вътрешен, вътрешна подкрепа от останалите комисари, включително и от господин Скинерс. Ще, трябва, ще ви трябва и подкрепа от Урсула фон дер Лайн. Както казахте, тя планира да създаде група за реагиране, но как вие ще работите с тази група, за да мобилизирате подкрепа за вашите идеи? Както вие правилно отбелязахте, аз ще трябва да работя с заместник-председателя Шинас и ние, и две, ние сме съгласни, че е, равнопоставеността е много важна за качеството на живот в Европейския съюз, а равнопоставеността е важна и за председателката на, на комисията. За това тя и създаде този допълнителен отделен ресор равнопоставеност. Задачата на тази работна група ще бъде да се действа на високо равнище с всички генерални дирекции. И това е доказателство и хубаво послание за нашия ангажимент, че ние наистина искаме да си свършим работата. Кристина Андерсон от Идентичност и демокрация, следващият оратор. Добро утро! Ето всъщност добър ден, госпожо Дали. Вие казахте, че ще се ангажирате за това всички хора да могат свободно да решават какъв пол и, искат председателката. Извинявайте, имайте предвид, че се превежда. Ако обичате, изчакайте за момент колегите да си сложат слушалките. Yeah, И така, госпожо Дали. Още един момент, моля. Please, one little moment. Two. So, one little moment, we instruct. No problem. So, could you please repeat your question? Така, ако обичате, повторете въпроса си. Госпожо Дале, Дали, вие подчертахте, че искате да се застъпите за това, че хората свободно да решават да, към кой пол да принадлежат. В САЩ, в някои от щатовете има практика, че хората могат да променят по свое желание своя пол, без операции и без други намеси. Естествено, едно такова решение трябва да бъде прие, прието. Как виждате вие тази практика? Смятате ли, че тя е разумна и смятате ли, че вие като комисарка ще се застъпите за едно такова право на личността да решава към кой пол да принадлежи? Надявам се, че имахте превод. Да. Съгласна съм с законодателството, което упоменахте. Аз лично а, предложих и бе прието подобно законодателство в моята страна. След като се срещнах с а, а, хората и слушах а, техните проблеми и, и слушах а, семействата, които имат а, деца, а, които са транссексуални. Те разказаха как, през какви е, болки и страдания са преминали. И някои е, хора, които не желаят е, да минат през операции за смяна на пола и, друг, и други, които а, чиято психика, чиято личност не отговаря на външният вид. Аз а, чух много страшни истории, включително на едно а, момиче, което се е самоубило, защото нейният а, външният вид не е отговарял на вътрешното, на психическото състояние в, в личната, личните документи е бил записан като мъж, а в се е изживявал като жена. Така че необходимо беше да се направи нещо, за да се подобри живота на тези хора. Аз мога също така да ви спомена и моят опит от хората, които интерсексуални и знам, че вие сте приели резолюция на тази тема. А ние, политиците, законотворците, имаме а, задължението да подобриме живота на хората. So, sorry. Извинете. Съжалявам, но съм длъжна да ви прекъсна, но допали, допълнителен въпрос от госпожа Андерсън. Благодаря за отговора, но според мен една такава практика на промяна на пола виждам опасност, че е, това може да накърни правата на жените. Когато един мъж се идентифицира като жена, от днес за утре той тогава ще може да се състедава, състезава, ако е спортист, с жени. Това ще накърни и правото на жени да заемат високи позиции в управителни съвети. Как ще установите и ще защитите правата на жените да не бъдат накърнени при от подобни инициативи. Али. Госпожа Дали. Благодаря съм съм идентичността, половата идентичност, начина по който се чувстваш. Това не е нещо лесно, това не е не, като да се разхождаш в, по парк. Едва ли човек ще си смени пола, за да е, има достъп до някакъв управителен съвет или нещо друго да прави. Това е начина по който ви сте роден, нещо, което може да е, доведе до изваредно труден, мъчителен живот за вас, за вашето семейство. Така че, е, нека да изразим уважение към хората, които наистина имат нужда от това, които имат нужда от нас, които се нуждаят от нас, за да, да им помогнем да разбереме тяхното състояние, тяхното положение, да се опитаме да се поставим на тяхното място за известно време, за да разбереме е, какво е, какво е техното ежедневие. Това е нашата задача. Ние сме тук, за да помогнем на хората, които страдат, защото ако не направим нищо, те ще е, живеят един, изживеят един много тежък и мъчителен живот. Те и техните семейства. Следващият въпрос госпожа Ядвига Вишневска от ЕКАРЕ. Дами и господа, благодаря ви отново. Вие говорите за уважение. И аз също така е, се надявам, че събралите се тук в тази комисия ще уважат и мнението на останалите, включително и на преждеговорящата, защото в противен случай това ще е дискриминация. Законодателството, което в... вие споменахте за забраните на аборт. В законодателствата на, държа... на държавите членки е, в областта на репродуктивните права и абортите са от е, правомощие на държавите членки. А последно време има е, натиск това да мине на европейско, тези закони да се приемат на е, европейско равнище и да се регулират. Вие ще се ще поемете ли ангажимент тези, това законодателство да продължи да бъде прерогатива на държавите членки, да се уважават е, ценностите на отделните държави членки? И а, още един въпрос, а, свързан с а, ек, екцизията или гениталното усъкътяване и насилствените бракове, на които са подложени някои а, жени. Както казахте, разрешението на абортите е прерогатива на държавите членки. Аз зачитам договорите. Прави сте също така за гениталното усъкътяване. Това е наследство от патриархални нагласи, нещо срещу което трябва да се бориме. И отвъд законодателството и конкретните мерки, ние трябва да да, да видим какво изживяват хората в ежедневието си, ето един пример, едно младо момиче, което е бежанка, която ходи на училище и след това две седмици отсъства и се връща обратно. Най-вероятно, междувременно е била жертва на генитално усъкътяване. Така че трябва да помислиме какво можем да направим ние като Европейски съюз. Трябва да бъдем много бдителни да, да видим какво се случва в нашите общности. Същото въжи и за е, насилствените бракове. Може много да се направи в тази посока, но първото нещо, което трябва да направим е да наблюдаваме, да бдиме, да видиме какво се случва около нас – защото понякога има достатъчно законодателство, но се случват неща, които са неразбираеми. Е, трябва да, е, да, да, да наблюдаваме и да се опитваме да видим какво се случва. 30 е, секунди за а, допълнителен въпрос. А, бих искала също така да кажете по-подробно какво мислите за сексуалните стереотипи. Как а, смятате ли, че ролята на майката и на, май, на жената като майка и жена е стереотип? И кажете как бихте се е, справили и борили с е, явлението насилствени бракове. Стереотипите са много голям проблем и е, те ще бъдат част от стратегията за равнопоставеност. стереотип е начина по който някой възприема някой друг, смятайки, че трябва да прави или да извършва известни дейности или да върши нещо. Е, приветствам директивата за баланса между личния и професионалния живот, тъй като най-често е, жените са жертва точно на стереотипите. А, необходимо е да има по-голямо участие на бащите в семейният живот. Винаги смят, стереотип е, когато се смята, че жената е тази, която трябва да се грижи за всички, че че трябва да извършва всички домашни работи, а пък бащата е този, който работи извън а, дома. Така че на, наистина а, стереотип е тогава, когато нещата трябва да се променят. И мисля, че директивата за баланса между личния и професионалният живот прави точно това. тя, тя включи а, разпоредби, свързани с а, родителският отпуск, включително този на бащата, защото в крайна сметка и майката и бащата са родители и трябва да има баланс в семейството и баланс между семейния живот и трудовият живот. Една от причините за приемане на толкова много директиви и закони са, е точно, а, са точно стереотипите и тех. Рад, не, Радвам се на, на начина по който се представят нещата в детските книжки в последно време, начина по който се представят семействата в последно време, начина по който децата биват възпитавани в последно време новият модел на семейството, в което и, жени, жен, и жената е може да бъде и работеща, и да бъде творец, и да бъде научен работник на също така, както и бащата. Съжалявам, но просто като че ли една минута е много дълга минута, но беше спрял, беше, беше спрял а, хрон, хронометъра. Благодаря ви за този отговор и сега от името на ГУЕ госпожа Сандра Перера. Госпожо кандидат комисар, в много части на Европа е труден достъпа до държавни, общински, държавни заведения. Много често, поради тази причина, един от родителите трябва да престане да работи, за да се грижи за детето, но това е пречка пред овластяването на жените. Ние имаме нужда от мрежа от детски заведения и ясли, за да могат жените да участват пълноправно на пазара на труда и да реализират професионалните си амбиции. Какви ангажименти ще предприеме, ще поеме комисията за целите от Барселона, за да могат държавите членки да разработят мрежа от детски заведения. Благодаря, госпожо Дали. Благодаря за този въпрос. Той е много важен. Ако говорим за участието на родителите на пазара на труда и аз говоря от личен опит в Малта, където въведахме всеобщо безплатно всеобща безплатна грижа за децата на родители, които учат или работят. А, броят на жените на пазара на труда се увеличи експоненциално. Очевидно стана, че жените не работеха, защото нямаше как да работят с оглед на високите цени на детските заведения. Ясно е, че за да могат жените да работят, е, трябва да има достъпни е, детски заведения. В е, противен случай, част от другите ни усилия, именно директивата за баланс между професионалния и личен живот, чиято цел е е да помогна родителите да балансират грижи, задълженци си като родители с професионалните такива. Това е още една област, в която трябва да работим и аз при всички случаи ще настоявам за финансиране на мерки, които да осигуряване на достъпни грижи за децата. Допълнителен въпрос. Говорихте вече по този въпрос, но бихте ли казали малко повече за сексуалните и репродуктивни права на жените? В някои държави членки тези права бяха ограничени и ние смятаме, че е много важно да няма отстъпление за да се консолидира напредъка в този област и да се гарантира равноправие и равни възможности за жените при достъпа до лечение и медицински прегледи. И също така да гарантираме, че жените, жените мигранти особено и други младсинствени групи да имат достъп до гинеколози и специалисти и да имат по-добър всеобщ достъп до здравеопазване. Разбира се, ние трябва да спазваме целите за устойчиво развитие на ООН и също така трябва да има всеобщ достъп до сексуално и репродуктивно здравеопазване, семейно планиране. Аз ще работя с комисаря за здравеопазване и с заместник председателя по демокрация и демография, за да получава този принцип нужната подкрепа в Европейския съюз. И така, сега приключихме първия кръг и преди да стигнем до втория кръг, искам да напомня на всички е, членове, това, което казах в началото, че, кандидат, че парламентът е, и тази комисия оценяват кандидат-комисария възоснова на компетентността им по ресора, личната независимост и комуникативните умения. Просто напомних и затова сега давам думата на господин Каза. Госпожо председател, госпожо Дали, ние вече напомнихме, че парламента гласува директивата личен професионален живот и също така се опитахме да третираме въпроса за равноправието на половете по отношение на семейните задължения. Този нормативен акт трябва да се спазва. Какво ще направите, за да се реализира този нормативен акт, при това ефективно. Благодаря за свършената работа, що се отнася до тази директива. Както знаете, изминах три... Има пред... Изминаха три години от срока на изпълнение. Ако бъда утвърдена, аз ще помагам на моята страна и на всички държави членки да спазят тази директива. Тази директива е много близко до сърцето ми. А, за... Аз съм твърдо решена тя да бъде а, в... приложена на практика. Аз мисля, че ние можем да организираме семинари за изпълнението, за да помогнем на държавите членки да разберат за какво става дума и как може да бъде изпълнено. Освен това, ние а, трябва а, да водим разяснителна работа сред работниците, за да са наясно те за какво става дума. Заедно с това държавите членки играят важна роля. за да бъде приета тази директива. Директивата за баланс между личния и професионалния живот ще бъде особено полезна в дискусиите срещу отрицателните стереотипи. Аз мисля, че всяко семейство трябва да организира своите дела по, най, по начина, който най-много му допада и с директивата това ще, това ще се подпомогне. Това как се разпределя времето за грижа за децата, колко време се отделят за семейни дейности и работи, ако бъда утвърдена, е, ще положа всички възможни усилия да помогна на държавите членки за тази е, директива. Друга тема, е, свързана с равноправието. Вие бяхте министър Както знаем от панамските досиета, е имало планове да получават по 5000 евро на ден и нищо не е било направено. Какво ще предприемете, ако, стане, но, ако останете комисар, така че правилата да се спазват всичко, за да няма едни правила за едни и други правила за други? в своя политически живот винаги съм работила в интерес на доброто управление, върховенството на закона и демокрацията и за отстояване на основните ценности. И винаги съм съм смятала, че трябва да има комисар за публични стандарти. Така че когато политик бъде хванат на местопрестъплението, да, да бъде държан, да му се търси отговорност. Също така съм за е, доклада за лицата, подаващи сигнали, закона за политическите партии. Аз съм работила по всички е, тези теми. Вие знаете много, познавате много добре моят а, е, професионален опит. Сега идва лошият председател. Ще бъда изключително стрикна. Госпожа Гломини за една минута. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, според неодавнашни данни, както знаете, брутното почасово заплащане за жените с 16% по-низко от мъжете а разликата при пенсиите е, стига до 36%. Борбата срещу неравноправието е абсолютен приоритет, както от културна гледна точка, т.е. стереотипите и пристрастността, но и от количествена гледна точка, ако жените вършат същата работа на едно и също място, очевидно е, че трябва да получават същото заплащане. Привещ, приветстваме казаното за прозрачността за заплащане, но какво да направим, за да намалим и дори да премахнем различията в заплащането в законодателните актове, които се надяваме, че ще бъдат прияти. Отговор. Както казахте, е, е, разликата в заплащането в момента е 16%. И ако бъда утвърдена, през първите 100 дни ще работя по предложение за прозрачност на заплащането. Защото не може да се реши проблема с разликата в заплащането и в последствие разликата в пенсиите, ако няма прозрачност в заплащането. Това е инструмент, който ще използваме за да видим къде са различията. Както знаете, новоизбраната председателка ми възложи през първите 100 дни да представя предложение за прозрачност на заплащането, но също така и по стратегията за равенство на половете има част за прозрачност и мерки за гарантиране на равно заплащане при равен труд. Знаем, че разликата в заплащането води до разлика в пенсиите, която може да достигне 36%. Знаем къде е първопричината. Дори жените да започнат работа заедно с не по-малко квалифициран мъж по време на своя професионален път. Те понякога трябва да работят на намалено работно време, т.е. плащат по-малко осигуровки, понякога работят на непълен работен ден. Ето, тук е връзката с другата директива. И в края на професионалния си път е, откриваш, че не само си получавал по-малко от е, колегата, въпреки че работите на едно място и вършите една и съща работа, е, но и поради по-низките осигурителни вноски получаваш по-ниска пенсия. Първото, първата стъпка е прозрачност в заплащането от два много кратки допълнителни въпроса. Първо, възнамелявате ли да включите социалните партньори в преговорите и в някои предварителни споразумения по директивата и равенство на заплащането? Възнамерявате ли в законодателните мерки за заплащането някакви индикатори, за да се следи и оценява въздействието и доброто изпълнение на законодателните мерки. Разбира се, социалните партньори са много важни. Те трябва да участват в тази политика. Всъщност, аз работя именно така. Аз бях е, министър за индустриални отношения и социалния диалог. Винаги е бил много важен за мен, защото е задължително заинтересованите лица да бъдат привлечени, е, когато се взимат е, решения, касаещи ги. Разбира се, има нужда от измерители, индикатори, за да направим оценка на резултатите, да ги променяме и подобряваме. Благодаря. Госпожа Махова. Въпрос. Благодаря. 50% от лицата, живеещи с увреждания, срещат трудности при намирането на работа. Какви мерки възнамерявате да предприемете, ако станете комисар, за да защитавате лицата с увреждане и те да бъдат включени на пазара на труда и живота на обществото като цяло? Говоря за мерки, които съответстваха с. с Европ... Конвенцията за права на лицата с увреждания. Как смятате да подобрите дейността на агенциите и как ще работите с други комисари по този въпрос, така че проблемът на лицата с увреждания да бъде приоритет. Ще, ще се съгласите ли ако звеното за лица с увреждания бъде включено по такъв начин, че да има хоризонтален подход. That one in five EU citizens... До 2020 година се очаква всеки четвърти европеец да има някакво увреждане. И както казахте, заетостта на лицата с увреждания е много ниска в сравнение с други. Както знаете, има стратегия за лица с увреждания до 2020 година. И наскоро комисията започна да а, прави оценка на тази стратегия. Много беше постигнато в рамките на тази стратегия като акта за достъпност. В момента той се транспонира картата за увреждане и оценката на тази стратегия ще ни помогне да вървим напред. Аз е, ще положа огромни усилия да се деблокира директивата за равно третиране и също така ще продължа с изпълнението на Конвенцията на ООН за лицата с увреждания. Така че им разполагаме с инструментите и можем да работим в рамките на инструментите, с които разполагаме. Това, което предстои сега, е оценка на постигнатото в рамките на настоящата стратегия. Допълнителен въпрос от една минута. Сега за стратегията за равнопоставеност между половете и стратегията за равнопоставеност на хората с увреждания. Записано е във втората стратегия, че жени и момичета – страдат от голяма дискриминация. Това накърнява техните права. Какво смятате да направите да облегчите тяхното положение? Yes, of course, uh, mainstreaming is, is very uh, important. And, and... Uh, е, този мейнстриминг е много важен и аз ще положа усилия лицата с увреждания и техните проблеми да бъдат застъпени хоризонтално. Аз ще работя във форума за увреждания. Проведах срещи с този форум и искам лицата с увреждания да работят с мен така, че реализирам нужните промени. Аз мисля, че това е начинът да се работи. Не могат да се взимат решения за лицата с увреждания без тяхно участие. Така че всичко онова, което ще се прави, ще бъде в, е, съвместно с тях. Госпожа, следващия оратор. Трябва да защитим ценностите, които имаме, а това е именно да защитим правата на малцинствата. Е, вие говорихте преди малко по подобна тема. Искам да подчертая, че като комисар по равнопоставеността, вие ще трябва да се грижите за, социални, за, за правата на, на хората с социални увреждания. Как може да стъпим на акта на Европейския съюз за достъпност, вие готови ли сте да се застъпите за правата на хората с увреждане във всички области, например и в транспорта, и как може да осигурим участието на студенти с увреждания във всички програми на Съюза, включително и Еразъм. Да, както казах, а, ние ще оценим стратегията, за да видим какво трябва да се направи, какво може да се направи по-добре. Но мисля също така, че е важно да продължим работата блок по директивата за, рав... за равно третиране. Освен това, Конвенцията на ОНЕ за правата за хората с увреждания трябва да се провери до каква степен тя е приложена, за да видим какво може да направим ние. Аз искам да работя с всички хора, които представят правата на хора с увреждания. Това съм го казвала много пъти. Това е много важно но много важна политическа област. Много неща трябва още да се направят. Освен това, на мен много ми се иска въпроси, свързани с хората с увреждания, да залегнат във всички политики на Европейския съюз защото искаме да осигурим равнопоставеност за всички. Допълнителен въпрос. Зная, че вие под, защитата на европейския начин на живот, това зад което заставя председателката на комисията. Но тук искам да засегна въпроса за езика на омразата онлайн и офлайн. Но какво конкретно можете да направите или смятате, че може да се направи в борбата против речта на омразата? Отговор. Речта на омразата е сериозен проблем. И то защото когато това се случва онлайн, много хора не искат или по-скоро искат да останат офлайн. Много жени го правят. Те не искат да бъдат изложени на езика на омразата. Те не искат да бъдат подложени на такова отношение на омраза. Това виждаме при участието на жените в IT професиите и професии свързани с изкуствения интелект. Аз ще работя с комисаря, който отговаря за тази област. Госпожа Пичерно. Благодаря, госпожо комисар. Госпожо кандидат комисар, вие споменахте, е, Истанбулската конвенция като абсолютен приоритет на комисията. Ние се радваме, разбира се, от е, вашия ангажимент, защото смятаме, че тази конвенция е, трябва да бъде фундаментален инструмент за борба срещу насилието срещу жени. Знаем обаче, че процесът на присъединяване е блокуран от няколко консервативни правителства, които пречат на ратификацията по чисто идеологически причини. Бихме искали да знаем как възнамерявате да преодолеете този проблем и също така не смятате ли, че е дошъл момента да се предложи директива на Европейския съюз за борба срещу насилието срещу жени във всички държави членки. В писмените отговори казахте, че сте твърдо решена да се борите срещу новите форми на насилие, в това число и онлайн. Какви мерки смятате да използвате за този бич? Смятате ли, че борбата срещу насилие с жени трябва да включва и тези нови форми на насилие? Две минути за отговор. Ние знаем, че днешната ситуация е такава, че една от три жени е обект на сексуално насилие или на, на домашно насилие. За тази цел ние ще отделим 26 милиона евро на година за борбата срещу това насилие. Истанбулската конвенция комбинира национални и европейски компетенции и както знаете има 21 държави членки, които ратифицираха конвенцията. Може би също знаете, че по време на Малтийското председателство ние работихме за подписването на конвенцията. Европейския съюз е, е подписал конвенцията и ние искаме да имаме превенция, защита, преследване на извършителите и политика. Това са четирите важни насоки, върху които искаме да работим. Аз ще е, се срещна отново с съответните представители на държавите членки, които са резервирани и ще се опитам да осигуря съгласие за подписването й. За мен това е много важно и е, аз не мога да разбера, много е трудно за мен да разбера тази съпротивата, тази резервираност. Може да има различно тълкуване на някои термини, но когато видите статистиката, една от три жени, които са били е, жертва на, на насилие основано на пола, как може да кажете, че всичко е наред и И как може човек да не иска Европейския съюз да ратифицира конвенцията? Допълнителен въпрос за една минута. Връщам Връщам се на темата на директивата за Конвенцията ООН, която би трябвало да подходи комплексно към проблема. Всяка жена, богата, бедна, известна, неизвестна, всяка жена, независимо от религията, може да бъде подложена всеки ден на различни форми на насилие. Тя може да бъде физическа или словесна, експлицитна или, или имплицитна. Това е нетърпимо за нашата свобода и нашия живот. Ето защо аз искам да ви призова да предприемете е, конкретни мерки. Отговор. Аз съм напълно съгласна. В стратегията за равноправие на половете ще има ще има насоченост към насилието срещу жените. Аз не искам да мисля, че можем да се провалим, да се провалим с ратификацията на Истанбулската конвенция. Има директива за правата на жертвите, която може да се подсили. Също така, насилието срещу жените може да се квалифицира като престъпление. Но аз не искам да гледам в тази посока. Аз искам на първо място да се опитам да гарантирам подписването на конвенцията. Минит. Herzlichen Dank, ich werde... Госпожа Ланген. Аз като първа жена с увреждане от Германия приветствам приоритетите за равнопоставеност. Недискриминация във всички политически области. Това е изключително важно. Аз се радвам, че вие, госпожо Дели, се съсредоточавате върху пълното прилагане на Конвенцията на ОНЕ за правата на хора с увраждане. Достъп, включване, равнопоставеност, това са човешки права. Моят въпрос е, бихте ли използвали своето вето при предложение на комисията, които нарушават правото за включване. Бихте ли включили всички инициативи и законодателни предложения, които отежняват възможността за равнопоставеност и достъп вие ще направите ли оценка за това дали всички законодателни актове изпълняват условията и изискванията на Конвенцията на ОНЕ? Моят отговор е да. Аз се ангажирам с това, Конвенцията на ОНЕ за правата на хора с увреждания е напълно при, приложена в Европейския съюз без изключение. Освен това, въпросите свързани за правата на хора с увреждания искам да залегнат във всички политики на Европейския съюз, а също така искам и да разширя принципа на равнопоставеност. Заедно с това, Искам да подчертая, че работим в много тясно сътрудничество с форума за хора с увреждания и работната група, посветена на същата тема. Допълнителен въпрос. Само още нещо искам да отбележа. Вие споменахте, че човек трябва да внимава много, да се включват при изпълняване на проекти, да се включват и хора с увреждания. Но, освен това, наистина не бива да се вземат каквито и да било решения за проекти, свързани с хора с увреждания без тях. Ние от страна на зелените ще следим много внимателно този принцип да не се нарушава. Отговор. Естествено, вие ще следите за това. Прави сте, така трябва. Вие също така ще ми помагате с съвети, както казах. Аз се стремя към отворен диалог с парламента и искам да работя заедно с всеки го от вас. Особено За мен е важен приноса на депутатите и на гражданското общество. Трябва да се слушаме едни други и да обменяме информация, включително и критика. Това е важно. Важно е вие да не критикувате. Това е конструктивно. Така ще постигнем по-добри резултати. Благодаря ви. Госпожа Бруна. Мадам euh, Дали, dans по réponses... Госпожо Дали, добре че Европейският парламент иска да защити най-уязвимите, да се намери начин да бъдат защитени жертвите, предимно от домашното насилие. Но, що се отнася до домашното насилие, много, много редко въпросът е бил разглеждан на свързан с децата, които са свидетели на насилието, което, е, на което са жертви техните майки. Говориме за защита на групата ЛГБТИ, но децата нямат е, свой защитник. Нито тук, нито в комисията. А те трябва да, да бъдат е, обект на защитата. Така че вие, която ще станете комисар за равноправието, какво ще направите, за да не бъдат вече забравени децата? Of course, um, when we speak... Когато говорим за семейства, за усъвместяване на професионалния и семейния живот, или пък когато говорим за проблематични семейства, или когато говорим за семейно насилие. Тогава мислим и за децата. Защото децата тогава са жертва. Жертва на ситуации, в които те се оказват и с които трябва да се справят. Те трябва да бъдат защитени. И трябва в такъв случай да бъдат отделени от извършителя на, на насилието. Майката и децата най-често трябва да бъдат защитени. Аз ще работя с комисаря, който отговаря за правата на децата. Така може да комбинираме работата по борбата срещу, наси... срещу домашното насилие и борбата за опазване на правата на децата. Защото наистина защитата на децата е много важна в тази ситуация. Те са най-беззащитната страна в такава ситуация. Благодаря ви за този въпрос. Когато говорим и за Инстабулската конвенция и за, за стратегията, трябва да вземем и правата на децата предвид тук. Благодаря за отговора, защото наистина това е много важно. Деца, децата наистина трябва да бъдат в центъра на нашето внимание и ви благодаря за това, което ще направите в бъдеще за тях. The answer or we get to the other question? Може би да преминем към следващите въпроси. Госпожа Рафалски има думата. Благодаря. Госпожо комисар, вие ще трябва да отговаряте за борба срещу всички форми на дискриминация и неравнопоставеност. Европейският съюз се основава на християнски ценности. От миналата година обаче имахме много случаи на дискриминация, даже уволнения – или пък преследване на и критикуване на, на хора, които носят по себе си християнски символи. Християни често биват критикувани за това и, и, и дискриминирани. Как ще защитите правата на християните против дискриминация? Ще се застъпя за антидискриминация в рамките на прилагането на директивата за антидискриминация. И тук имаме предвид дискриминация по повод на сексуална ориентация, вероисповедание, възраст, пол, увреждания. Ще изчакаме Резултата от дискусията на съвета по заето социални политики, здравеопазване и защита на потребителите, там директивата по антидискриминация ще се обсъжда на тази дата. Искам да изчакам резултатите и след това ще предложим блок защита на всички дискриминирани лица независимо по какъв повод, включително и по причини на това, което вие споменахте. Много е важно да имаме органи по равнопоставеност и те да имат силни позиции в, държавни, в държавите членки. Те също могат да работят по различните видове дискриминация, които съществуват в нашите общества. Освен това, хартите за човешките права са също много важни. Но най-важното тук, което виждам в момента е деблокирането на работата по, ди, по директивата за антидискриминация. Аз с интерес очаквам резултатите от от работата на съвета ЕПСКО, за да видим как може да продължим. Допълнителен въпрос от страна на госпожа Рафалска. Госпожо кандидат комисар, знаете ли решението на Европейския съд в Страсбург по човешките права за британските авиолини, които дискриминираха техния служител – по причина, по религиозни причини. Имаме случаи и в Полша, когато един служа, служител на Икея бе дискриминиран, защото се е позовал на Библията. Не смятате ли, че това са важни случаи? За каквото става дума? Всъщност подлага се под въпрос не само християнския начин на живот, но става дума и за защита на индивидуалната свобода на лицата. Моята максима е не правете на другите това, което не искате да ви бъде направено. И за това смятам, че директивата по антидискриминация е толкова важна. И имате равнопоставеност, независимо от вероисповеданието ви, е, възрастта ви, сексуалната ви ориентация. Няма значение. Затова хубаво е всички тези въпроси да ги обработим онблок в рамките на директивата. Госпожа Возенберг Вриониди. Благодаря. Госпожо Дали, аз съм гръцка адвокатка и съм такава от 30 години и трябва да ви кажа, че удар срещу демокрацията във вашата страна и удар срещу правителство, в върховенството на закона, че не сте намерили извършители на убийството на Каруана Галиция. Още повече, че тя е жена и журналистка, и разследваща журналистка при това. Искам да говоря за стъклената бариера, стъкления таван, т.е. проблемите на жените в преследване на научни и политически кариери. Мисля, че трябва да имаме една специална инициатива, която да стъпи на досегашните ни достижения и която да се бори срещу предразсъдъците и стереотипите и която пречи на жените да бъдат равнопоставено представени по високи постове. Аз казах вече, че разследванията, свързани с убийството на Харуана Калиция, все още вървят – и в първите 50 дена трима човека бяха обвинени и арестувани. Сега за стъкления таван. Е, той съществува. Е, не може да се подценява този феномен. Аз е, силно вярвам, че трябва да се преборим с стереотипите и да окоръжим, да овластим жените в преследването на тяхната кариера. Имаме Международен ден на жените, които се занимават с наука. Това е 11 е, февруари. Това е предложение от ОНЕ. Аз го подкрепям и смятам, че трябва да подкрепим по този начин именно жените и момичетата да заемат да поемат професии свързани с науката What we are doing uh, is that uh, we are addressing the... Какво правим ние? Ние вземаме предвид стереотипите, половите стереотипи в нашата стратегия. Ораторката бе прекъсната. Допълнителен въпрос. Η δεύτερη ερώτησή μου αφορά πάλι στο θέμα της ισότητας. Вторият ми въпрос е свързан също с равнопоставеността, тъй като вие ще отговаряте за нея. Искам да засегна въпроса за цифровата пропаст пред жените. Трябва да ви попитам, смятате ли да предприемете специална инициатива за преодоляване на тази пропаст? Тоест, жените да бъдат представени в сектора на технологията, комуникацията и масовите медии. Има много високи заплати в тези сектори, но жените не са достатъчно добре представени в тях. И това е в ущърп на върховенството на закона и демокрацията. Отговор. Да, вие правилно отбелязвате този факт. Тези професии са много високо платени. И това оказва влияние и върху разликите в заплащането по принцип на мъжете и жените. Но ние трябва да се справим с стереотипите. Защо няма достатъчно жени в тези професии? За това говорих и преди малко. Тоест, жени и момичета да работят в научните области. Момичета не се окоръжават да се насочват към научни професии. А, но ако това се направи, ще видим, че понякога момичетата постигат по-добри, по резултати от момчетата. За това е, трябва наистина да насочим момичетата в тази посока. Ние до момента не го правим. За това има тази пропаст пред жените в тези области. Госпожо Родригес. Е, Благодаря, госпожо госпожо кандидат Каман комисар и на добър час да защитите равенството. Два въпроса. Дискрими... Дискриминацията срещу е, лицата ЛГБТИ съществува в Европейския съюз, изразява се в различни форми, е, словесно е, насилие, физическо насилие, включително и достъп до е, образование, до някои медицински услуги и така нататък. Вие казахте, че искате да деблокирате директивата, но нали знаете, че е, точно е, сексуалната ориентация беше една от причините тази директива да бъде блокирана от много държави членки. Така че каква ще бъде вашата стратегия за да ги убедите и какви ще бъдат е, вашите мотиви и начини това да стане реалност както в националното законодателство, така и в, на европейско равнище? Ще обясня, че а, тук сте. Сексуалната ориентация не е нещо, което човек избира. Да, тук искам да разбера поради каква причина това може да бъде причина да се блокира една директива, но има нещо повече. В някои държави членки повече от 50% от хората смятат, че групата ЛГБТИ трябва да има равно, равни права с хетеросексуалните. А, така че това е, това е положението. Необходимо е да, да, се, да се подобри живота на хората от тази група, на техните семейства, да има постоянен мониторинг на, на случващото се. Много, много, много работа се извършва и в момента, но а, необходимо да направим оценка на това, което се върши в момента и което е се е вършило до сега и да предложиме е, мерки. Но е, при всички случаи първото нещо, което трябва да направим е, е крачка напред в приемането на директивата. Но ще се опитам да, да, да разбера защо е толкова трудно да се деблокира работата по тази директива и също така исках да спомена и групата на високо равнище за равнопоставеност и антидискриминация. Допълнителен въпрос. Благодаря. Вие казахте, че трябва да работиме и да се бориме за най-уязвимите и техните права. Какво мислите за инициативата е Потолайф, за да се превърне тя в едно световно движение за насилие, за борбата с насилие против жената. Как по принцип бихме могли да защитиме правата на жените, за и насилието срещу тях е, от страна на институциите, административни и така нататък, независимо от техния статут. Било то жени мигрантки, без документи или беженки. Както знаете, аз подкрепям всички права, които са залегнали в международните инструменти за зачитане правата на всички категории хора независимо от статута им. Така че ще работиме усърдно в областите, които споменахте, за зачитане на правата на лицата, които споменахте. О, кирия проведре. Благодаря, госпожо председател. Европейския съюз и правителствата искат да постигнат някакъв баланс между личния живот и професионалният живот. Това обаче води до известни последици, които трябва да бъдат по някакъв начин уредени като трябва да има много повече гъвкавост, за да може наистина да се постигне някакъв баланс. Понякога мерките, които се предприемат, всъщност са, са, са, са предимно печеливши за големите предприятия. Ето, жените, знаете, че не, не се ползват със същата защита, когато става дума за а, уволнения. Искате повече гъвкавост или повече защита, а, например, за бременните жени и а, не може ли да се направи нещо, за да се забрани уволнението на бременни жени? защитата на трудовите условия и на трудещите се е много важен проблем. Това е наистина тясно свързано с баланса между личния и професионалния живот и това означава просто да се улесни по някакъв начин живота на работещите в едно семейство. Това означава правила, правила за улесняване на трудовите условия, известна гъвкавост. Това е проблем, който ще обсъждам с комисар Шмидт. Ще обсъдиме състоянието на условията на труда и ще видим какви решения ще можем да предложиме по въпросите, които споменахте. Допълнителен въпрос. Благодаря ви много. Но нека да бъдем по-конкретни какво смятате за решението на Европейския съд от 22 февруари 2018 година за възможност за уволнение на бремени жени. Това ще доведе до едно допълнително изключение, което ще означава, че младите майки или бременните жени не се радват на защита на работното място. Ще трябва да се запозная отблизо с това решение и с удоволствие ще се срещна с вас, за да го обсъдиме, но разбира се, бременните жени трябва да се радват на защита господин Салиба. Аз като малтиец се, съм много горда за това, че ви възложиха ресора равноправие по време на вашата професионална дейност в Малта. Вие извършихте нещо като социална революция. Вие превърнахте нашата страна в пример за останалите страни, що се отнася до защитата на малцина, малцинствата. Пет години по-късно можем да говорим за една по-равноправна Европа, просто поради вашият принос. Бях прияти беше изработена директивата, тя беше приета. Соци... Социалистите и демократите бяха нейните най- е, е, яростни защитници, но в момента някои държави членки я блокират. Вие сте права, че трябва веднага да се е, приложат разпоредбите на Европейският социален стълб. Но но те трябва също така да включат правата на самонаетите и на е, самите родите, на родите, които глеждат сами своите деца. Да, е, прав сте, както вече казах ще работя заедно с държавите членки, за да може тази директива да влезе в сила и да се, да се прилага. Питате ме дали съм за разширението на нейният обхват. Аз смятам, че трябва да наблегнеме на приложението в на директивата и всичките и е, разпоредби. Е, Също време има, съществува клауза за е, преразглеждане на директивата и можем да се възползваме от тази възможност за да разширим евентуално, ако е необходимо, обхвата на директивата, за да включиме правата, които вие споменахте. Но смятам, че за през следващите три години е необходимо да работим за правилното и приложение от всички държави членки. Искам да ви попитам за нещо, на което много държа. Става дума за стратегията за хората с увреждания, която ще изтече през 2020 година и какво ще, какво ще направите е, разпоредбите от Конвенцията на ОНЕ за хората с увреждания да стане част от всички политики на Европейския съюз и ще е, е, работите ли за една нова е, конвенция, за една нова европейска програма, която да бъде още по-съдържателна? И представителите на тези групи да участват в това. Знаете, че в момента ще направим една оценка на стратегията, която ще из приключи през 2020 година и в този процес на оценка ще, е, ще е, направиме е, оценка на слабите и силните страни с цел евентуално разработване на нова Необходимо е наистина проблемите на хората с увреждания да присъстват в всички политики и разпоредбите на конвенцията ще се превърнат в реалност благодарение на работата на работната група. Мисля, че това ще е наистина много добра крачка напред към равноправието. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо кандидат комисар. Два въпроса. Първо, стратегията за а, равнопоставеност и за повед. Не става, не, не става дума само за жените с увреждания, а за, за възможностите и отпуските по майчество за тези жени. Така че смятам, че трябва да се направи една нова стратегия, защото стратегията ще, ще приключи, ще направим оценка, за да и новата стратегия да, да, да, да включи е, отчет на всичко, което е било са слаби страни. Но, също, но времено, нека не, нека не забравяме, че това означава а, отлагане с още 2-3 години и така нататък. Така че мисля, че не трябва същевременно да чакаме само да приемеме законодателството, за да, приемем, да променяме и нагласите. Да. А, разбира се, всичките проблеми на хора с уязвимост, с увреждания ще бъде в цялостната стратегия за равенството на половете. Що се отнася до стратегията, струва ми се, че първо трябва да направим оценка. Аз не казвам, че трябва да чакаме до 2300 година, но казвам, че преди да предприемеме други мерки и други начини на действие трябва да извършиме оценка на свършеното да си да стъпим на полуките, за да продължиме с нова стратегия. Допълнителен въпрос. Но има, стра... има стра... страшно много в отрасли, в които не са част от стратегията, нито транспорта, нито хотелиерството, и нито така. Крайно време е тези отрасли да влезат в стратегията. Нека да не бъдем е, лицемери. Не, нека да, нека да оставиме на страна идеологите и нещата, които ни е, разделят, а да включиме в новите, новата стратегия и новите е, методи това, което ни обединява. И поради тази причина трябва да направиме анализ на стратегията и поради причината, която вие споменахте, как а, да вървим напред. Много правилно споменахте тези неща. Чувала, чувала съм го и при срещи с представители на неправителствени организации. Вие казвате точно това, което и те казват. И аз точно смятам по време на преразглеждането да включат нещата, които споменахте. Госпожа Родригес. Една минута. Благодаря. Госпожа Дали, голяма част от домашните работнички са експлуатирани и не са защитени, защото няма правила за тях, техните работодатели ги експлуатират, понякога малтретирах, е, включително а, при е, жени бежанки, те са застрашени с е, деп, депор, депортиране. Те имат много малко свободно време и почти нямат възможност да си почиват. Какво ще направите за усъвършенстване условията на труд на тези жени? ще приложите ли нормите на МОД в тази област? И също така какво, какво ще се направи за трудовите условия на други сектори, в които работят много жени, като например в хотелите? Question. Да, разбира се, това е област, която трябва и ще получи внимание. Всъщност аз вече разговарях с кандидат комисария Шмидт за тази реалност. Но аз споменах вече един път работна група. Това е. Ето тук ние можем да работим заедно при взаимодействие между различни ресори. Споменахте домашните помощници. Тук това попада в ресора на комисария за работни места. Но в рамките на този ресор ще има специалист, който ще отговаря за правата на, живо, на жените и условията на труд както и конкретните условия, които споменахте. Да, про- проблемите, които споменахте, определено е, ще получат е, внимание. Допълнителен въпрос за една минута. Една, една част от тези домашни помощници са емигрантки и наистина за това стават много често жертва на, експлуата, на експлуатация, а никой не разбира за това. Какво ще направите за е, статута на тези жени, за да не бъдат те по-уязвими дори и от другите. Те и без това имат е, много по-малко трудови права от другите. Какво ще се направи за техните пенсии? Може би какво мислите за паневропейски фонд на, за пенсии и смят, какво, какво смятате, че трябва да се направи за а, разширяване на не а, приватизиране на пенсионните фондове? Както знаете, има предвидена директива, която предвижда възможност за защита при всички области на живота. Една от тези области условия за достъп до заетост и е, условия на труд. Така че е, онова, което трябва да следим, е директивата да се спазва. Знам, че е много лесно да се каже, но всъщност искам да кажа, че защитата е предвидена. Ние обаче ще трябва да видим по какъв начин да следим е, за е, спазването на директивата и за това аз ще работя с е, други комисари по този въпрос. Госпожа Фрицо, за въпрос за една минута. Ще задам въпроса си на шведски. През последното десетилетие сме свидетели на активна съпротива срещу основните права на женика. Индекса за равноправие показва, че има сериозно, сериозна липса на равноправие. Наскоро в доклад на Европейския парламент стана ясно, че между държавите членки има различия. В някои случаи има декларации и празни думи, в други случаи обаче са предприяти мерки. В други думи, има отстъпление от правата на жените в Европейския съюз. Аз искам да мога да кажа на своите дъщери, че ще се борим срещу това отстъпление. Как ще се преборите с това отстъпление и какви ще бъдат първите ви инициативи? Аз мисля, че работата ни по равноправие на половете е приоритет за новоизбраната кандидатка. Това показва, че правата на жените – се радват не само на защита, но и на е, допълнителни усилия за разширяването им. Е, новите нагласи се отразяват в баланса на половете в комисията също така и във факта, че комисията работи конкретно на място по равноправието на жените. Мога да ви уверя, че това е тема, която е сред най-голем, най-големите приоритети на новоизбраната комисарка е, и има специален ресор за равноправие. Целта е, е работата да бъде насочена конкретно към проблемите, които споменахте, също така стратегията за равноправие на половете е насочена към някои от проблемите, които споменахте. Допълнителен въпрос. Благодаря. Знаем, че възможността жените да се образоват е много важно, за да работят те и да бъдат независими. Ние трябва да се борим срещу неравноправието и дискриминацията на работното място. Споменахте някои мерки. Ще споменете ли у нези области, които са много важни, за да станат жените економически независими? Финансовата независимост е изключително важна. Всяка жена трябва да може да се издържа сама когато една жена е финансово независима, всички останали реалности а, започват да избледняват. Всъщност, а, ако имаш финансова независимост и се намираш в връзка, в която те тормозят, можеш да напуснеш тази връзка, защото не зависиш финансово от насилника. Така че създаването на повече работни места за жените, повече образование, повече обучение е, е част от усилията, които са довели до по-добрите резултати днес, но заедно с това голяма част от а жените все още не са финансово независими. Госпожа Филипс, госпожо кандидат комисар, казахте, че сте доволна от директивата за баланс между личния и професионалния живот – само че тя предвижда само 10 дни отпуск за бащите, когато детето се роди. Дори и това не е задължително. Родителите имат право всеки един от тях на два месеца, но заплащането не е над чертата на бедност. Това е проблем за жените, които продължават да носят огромната тежест на грижата за децата. Също така родители от и, и родители от всички полове, които биха искали повече отпуск да се грижат за децата. Какво пред предлагате, за да се подобри положението на тези, които искат отпуск и без да изпадат в бедност? Как ще принудите държавите членки да осигурят а, достойни нива на възнаграждение? Мисля, че никога не е достатъчно. Започнахме с а, тази директива, която върви в правилната посока и затова казах, че ще следя държавите членки, за да видя как е, изпълняват те тази директива и може би ще се проведат, ще се организирам семинари, за да а, се осъзнае, че когато бъдат предвидени такива мерки, това е от полза за работното място. Очевидно ние искаме да постигнем повече, както споменах. Ще се направи преглед и също така аз мисля, че работодателите ще осъзнаят, че е, това е хубаво. Но знаете, че когато трябва да предприемеш нещо свързано с индустриалните отношения, е необходимо да привлечеш социалните партньори. Така трябва да бъде. Това е много важна част от е, социалния диалог. И колкото повече социалните партньори разбират ползата от добрите е, условия за труд, т.е. работниците работят повече, те са по-производителни, по-спокойни са. Т.е. това е за работодателите е от полза да осигурява добри условия на труд. Това, което казвате е много важно и аз ще проведа допълнителни разговори с кандидат комисария Шмидт, когато говорим за условия за заетост. Има обаче и гледна точка, свързана с равноправието и ние трябва... Председателката прекъсва допълнителен въпрос. традиционното разпределение на задълженията в домакинствата и семействата се променя, но много бавно. Много е важно да говорим за това, само че говорим твърде много, семинари, разговори с комисиите и така нататък. Законодателството е необходимо. Какво конкретно ще направите, за да преодолеете тази несправедливост, което да не е семинари и а, приказки. The microphone. yes, as I'm sorry, I'm going to have to repeat this. Съжалявам, ще трябва да повторя. Когато преразгледаме директивата и видим какви резултати дават тя и дали има и вероятно ще има а, необходимост от нейното допълване. Госпожа Семедо за една минута. Госпожо Дали, моят въпрос е свързан с Истанбулската конвенция. Вие не искахте да се спрете на нея в подробности, но моят въпрос е какви са конкретните възможности, заложени в европейските договори, за да може да се признае като, наказ... като престъпление насилието срещу жени. Това е, би било много важно за жертвите. Е, това е, би било важно както за жените, жертва на насилие, така и за жените, които, например, са били жертва на рак, преодолели са болестта, но не могат да си намерят работа. Um, Включването на насилието срещу жените като престъпление в европейски мащаб предполага е, единодушие, консенсус. И в, е, това е споменато в е, насоките. Аз обаче бих предпочела да се съсредоточа а, върху а, ратификацията. Това е златния стандарт. Но трябва да кажа също така, че престъплението срещу жени да стане престъпление на европейско ниво е, изисква консенсус. Можем обаче да подсилим директивата за правата на жертвите и тук ще трябва да работя с кандидат комисаря Рейндес и също така можем да предвидим допълнителни незаконодателни мерки за борба срещу насилието, но аз отдавам предпочитание на ратификацията на конвенцията от Европейския съюз. Допълнителен въпрос за една минута. Смятате ли да предприемете кампания за защита на жени от домашно насилие, особено млади? жени, да укрепите съзнанието на жените, че в Европейския съюз е ценност никой да не е обект на насилие и на потисничество. Yes. Yes, of course. Uh... Да, разбира се. Това ще бъде част от стратегията за равноправие на половете, тук ще влезе и насилието срещу жени онлайн и както и всичко това, което споменахте, това е много важна част от стратегията. И последният оратор е госпожа Ярока. Благодаря, госпожо председател, госпожо кандидат комисар. Поздравления за кандидатурата. След е, е, смъртта на Дафне Галиция, прекрасно да видим още една силна малтийка. Моят въпрос е, е последващ въпрос към друг въпрос, когато говорихте за разликата в заплащането и пенсиите. Имате ли някакви конкретни стъпки по този въпрос? Minutes for the answer. Uh, yes, as um, obviously first we have to Бог, да, първо трябва да приемем инструмент за измерване през първите 100 дни ще трябва да представя мерки за прозрачност в заплащането. След като разработим този инструмент за измерване, ще се занимаем с разликата в заплащането и пенсиите. Това е дейност, която ще, по която ще започна работа от първите дни. Всъщност това е част от моя мандат. Това показва колко е сериозен проблема е, и е, колко е, голямо внимание му отделя Европейската комисия. Очевидно искаме да постигнем резултати, тъй като смятаме, че не е приемливо да има 36% на разлика в пенсиите това обаче е остатък и последица от всичко това, което казваме тук за жизнения и професионален път на една жена. Много често нашият път се прекъсва професионалният ни път се прекъсва, защото се налага да взимаме отпуск по майчинство, да работим а, на непълен работен ден. Всичко това води до пропускане на повишение, т.е. пропуска се повишаване на доходите. Ние искаме, имаме деца, искаме да имаме деца, искаме да работим, много е важно да даваме своя принос със своя труд, само че има една а, реалност, свързана с а, м, тези сериозни разли. Тези различия водят до допълнително обедняване на жените и децата. Искам да попитам за унези, Разликата в заплащането е само мечта, защото е, има е, милиони, които са безработни. Благодаря ви, че споменахте ромите. Е, смятате ли, че може да се модернизира стратегията за ромите е, в е, стратегия за борба с бедността. Има селища, общ, общности от 30 000, 80 хиляди. Какво ще кажете за стратегията за борба срещу бедността? Едно от първото ми, едно от първите им посещения ще бъде в ромска общност. Ромите са, же, са най-големите жертви на дискриминацията в Европейския съюз 61%. Да, има рамкова стратегия за ромите с 4 приоритета за етост, образование, здравеопазване и жилища. Знаете, че тази рамка е към края си и искам, затова искам да посетя ромска общност, за да знам какво преразглеждам и ще помислим какво да предприемем като последващи действия. И рамката след 2020 година ще има по-силен акцент върху антициганизма мога да ви гарантирам, че ще бъде свършена много работа тук. But, uh, there is no... Е така, благодаря. Госпожо комисар, имате 5 минути за заключителни бележки. So, thank you for... Благодаря ви. Благодаря за обмена на мнения и благодаря за вашите въпроси. Какво може да видим на базата на това, което казахме днес? Е, равнопоставеността не се разбира от само себе си. А зная, че ако ми гласувате доверие да бъда комисарка, ще трябва да работим много усърдно, за да постигнем целта, която ще преследваме заедно. Аз с удоволствие ще работя в тази посока. Искам да споделя някои наблюдения. Когато посещавах като министърка деца, детски градини или пък болници, наблюдавах как децата просто нямат концепция за дискриминация. Те не. Те си играят без да правят разлики. Те не мразят те ни, децата ни учат какво означава любов без условия, безусловна обич. Ние трябва да работим така, че обществото да забрави стереотипи и дискриминация спрямо хора с определени явни характеристики трябва да преоткрием разнообразието и, вк... И, вк... и включването. Ние сме по-силно ни заедно. Нашето общество е по-силно, когато всички сме сплотени. Аз ще работя неуморно за равнопоставеността между мъжете, жените, етническите малцинства, особено ще се насоча към ромската общност. Трябва да има равнопоставеност между хората с увреждания, хората от сексуалните мълцинства и, други, мъл... и другите мълцинства. Надявам се да постигнем конкретни резултати. Трябва да имаме достатъчно равен, равно, равнопоставено за всички. Нелсън Мандела каза нещо много важно. Никой не е роден, мразейки други го, просто заради цвета на кожата, образованието или религията хората се научават да учат и ако те могат да се научат на това, те могат да се научат и да обичат, защото обичта е по-присъща на човешкото сърце, отколкото омразът. So, uh... Dear Commissioner Designate, Mrs. dear members of the Уважаема госпожо кандидат комисар, уважаеми депутати, ние наистина успяхме. Успяхме да преглътнем тази голяма хапка с тези въпроси и отговори. Равнопоставеността е наистина важна тема, тема, която изисква много ангажимент, ангажиран комисар и много усилия. Е, трябва ни комисар за тази тема, който разбира какво означава да си дискриминиран, какво означава да страдаш, когато не си равен. Има толкова много хора от различни групи, които страдат от дискриминация. Така че това наистина е важен тема за много хора и много групи. А жените, например, аз говоря от името на комисията за жените. Жените не са равнопоставени в ежедневието си. Вие ни дадохте ясни отговори за това как може да се осъвместява професионалния и личния живот и какви бъдещи мерки могат да бъдат предприемти тук. Вие говорихте за различното заплащане между мъжете и жените. Срамота е, че нямаме напредък тук. Трябва да имаме прозрачност за това как да приложим мерките – така че жените да са третирани по същия начин, както и мъжете. Вие говорихте за насилието срещу жените, говорихте за Истанбулската конвенция, която трябва да бъде изпълнена с живота. Ситуацията в много страни е различна. И нямаме извинение ние, които сме тук, да не правим това, което трябва да направим. Имаме нужда от една стратегия за равнопоставеност между половете, за да може да обединим в нея всички мерки. Не може да разглеждаме картината само парченце по парченце. Трябва да видим цялата картинка. Картина. Дискриминация се случва във всички области на живота – за това равнопоставеността е толкова важна. Поздравявам ви, че преодоляхте този маратон от въпроси и отговори. Успяхте да се спрете на всички тези въпроси, а сега координациите трябва да решат да вземат своето решение. Ние ще се опитаме да бъдем бързи. Благодаря ви отново за маратона, благодаря ви за презентацията. А сега искам да дам думата на госпожа на, на моята съпредседателка. Благодаря, госпожо Дали. Аз трябва да кажа, вие бяхте много дисциплинирана, бяхте чудесна в спазване на времето. Вашият ресор е много обширен и вашите планове са много амбициозни и ние ще трябва много да си сътрудничим и да ви подкрепяме във вашите амбициозни планове. Мога само да обещая сътрудничество, защото има хиляди хора, които очакват много от Брюксел и това, което те наричат Европейския съюз. Що се отнася до новите ни инициативи, мисля, че трябва да оценим как да преложим старите инициативи, защото ние наистина не отбелязахме напредък в много области. Все още има много хора с увреждания, които в различни държави членки са дискриминирани. Хора не могат да се движат свободно по улиците, защото има бариери или различни други препятствия. Хора не могат да отидат на кино или да си намерят работа. Защото има работодатели, които биха платили глоба, а не да назначат хора с, ограни... с увреждания. Хора над 50 годишна възраст също трудно си намират работа. Това е едно поколение сандвич що, когато става дума за работа. Трябва да мислим и за, за децата на застаряващите родители. Те също трябва да бъдат подпомогнати. Социално изключените общности. Това са най-често ромските общности. В много държави членки е факт, че ромските деца са дискриминирани открито, където те биват пращани в специални училища. Не може да очакваме тези деца да успеят да си намерят работа, когато на 16 годишна възраст те все още са е, неграмотни. Вие казахте, че ще отидете в ромска общност на посещение. Отидете в Словакия на такова посещение. Трябва да спрем тази сегрегация и тази е, дискриминация спрямо ромите. Благодаря, дами и господа. Изслушването приключи. Закривам заседание.